да спазим минута мълчание. Благодаря, казва председателя. С оглед на това изказване, една минута мълчание. Mulțumim! Благодаря на всички. Преминаваме към гласуването. Първото гласуване е по Бурунди и случая с Боб Рогорика. Имаме съвместна резолюция. Гласуването по резолюцията е сега. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Мистер Преда, you have a point of... Господин Преда. Благодаря, господин господин председател, преди гласуването за Саудитска Арабия бих искал да спомена, че НП не подписа резолюцията, защото в един параграф вносителите на резолюцията а, доближават Саудитска Арабия до ислямска държава. Ние в нашата резолюция искахме да стане ясно а, какво мислим за санкциите срещу Раиф Бадави. Просто обяснявам защо сме гласували против тази резолюция. Защото нашите колеги са приравнили Саудитска Арабия и Исламска държава. Благодаря. Отбелязваме си вашето изказване и вашата позиция. Нека да преминем нататък към следващата точка. Саудитска Арабия, случая с Раиф Бадави. Това е съвместно предложение за резолюция от 6 политически групи. Параграф 5 и първоначален текст на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се. Мисля, че се приема. Нека да направим проверка. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Виждаме, че се приема. Преминаваме към преамбилна точка хаш от първоначалния текст. Вдигане на ръка. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Преамбилна точка М от първоначалния текст. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Преамбилна точка Н за. Против. Въздържали се. Приема се. И сега гласуваме по цялата резолюция, по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Trecem acum la eh, punctul grop comune ale persoanelor. Преминаваме нататък. Случая с масовите гробове на изчезнали лица от Аша имаме съвместно предложение за резолюция от 7 политически групи. Гласуваме по цялото предложение, начало на гласуването, поименно гласуване. Изменение първо е оттегано, така че гласуваме по цялата резолюция поименно гласуване, начало на гласуването. Гласуването приключи. Приема се. Преминаваме нататък. Да, имате думата. Au nom des signataires de la euh, proposition. От името на 190-те подписали а, искането за създаване на специална комисия относно данъчните режими, бих искал да ви обърна внимание на един процедурен въпрос председателя на парламента сам реши да не се подлага на гласуване предложението направено от 190-те подписали, а съгласно правилника председателския съвет е длъжен да подложи на гласуване в пленарна зала с положителна или отрицателна препоръка първоначалното предложение. А тук не се прави това, а то е нарушаване на европейското право и за това си запазваме а, правото да ви преследваме пред Европейския съд. Допакум... Допакум după есте știți, дечизие. Както знаете, решението бе взето от председателския съвет и това е единственият орган упълномощен да взима решения по подобни въпроси. И така пристъпваме към гласуването. Изменение първо. По име на гласуване. Моля, гласувайте. ли е стенкис? Прекратете гласуването. Приема се. Изменение второ. Вздигане на ръка за, против, въздържали се,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 Преминаваме към назначенията за специалната комисия. Няма подадени изменения относно назначенията на членовете на специалната комисия относно данъчните режими, така че ги приемаме без гласуване. Продължаваме с хуманитарната криза в Ирак и Сирия. Има вмесена, съвместна резолюция от 6 политически групи. Изменение четвърто. С дигане на ръка. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение първо. Сдигане на ръка. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Измен... Параграф 5 от е, първоначалния текст, разделно гласуване, първа част, поима на гласуване, моля гласувайте. Вотът ли е сенкис? Прекратете гласуването. Приема се. Втора част. Сдигане на ръка за Против? Въздържали се? Приема се. Изменение пето. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 17. Поиме на гласуване. Моля гласувайте. Votul este închis. Прекратете гласуването. Приема се. Параграф 20. Сдигане на ръка. За. Против. Въздържали се. Приема се. Точка 23 от оригиналния текст. Разделно гласуване части първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение второ. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение трето с вдигане на ръка. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Съображение К. Поимано гласуване. Моля гласувайте. Вото ли е Сенкис? Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме резолюцията като цяло. За. Против. Въздържали се. Приема се. Благодаря ви. Сега пристъпваме към обяснението на вота. Îi rog pe colegi, îi rog pe colegi să ne lase să continuăm ședința. Колеги, много ви моля, заемете местата си, защото продължава заседанието, не сме свършили. Domnul Arnet are o, un punct. Амнет иска думата по процедурен въпрос. Имате думата. Uh, yes. um, Господин председателю, опитах се да дам искане за обяснение на вота, свързано с Лав Падауи. Извинете, Бадави. Това е много важен въпрос за нас и няма да гласуваме за такива по принцип, извинете, не гласуваме за такива резолюции, но в случая гласувахме за, тъй като е много наболял проблемът. Но ако ни казвате, че не може да си обясняваме вота, то тогава ни отнемате правото да обясним на британците а, защо сме постъпили така, както сме постъпили. Добре. Информиран съм току-що че не е възможно. Не е възможно да има обяснение на вота. И това е един член, който се прилага. Няма възможност за обяснение на вота по този член. И така. Продължаваме нататък. Приемаме протокола и текстовете, които бяха приети вчера. Текстовете са на ваше разположение. Имате ли някакви бележки по